прощение. Протоколът от вчерашното заседание и текстовете, които бяха приети, са положение. Има ли коментари по тях? Ако няма, в такъв случай протоколът се приема. И така